Не можах да сложа правилно картата, но отбележете, че гласувам за. Председателят, получих от съвета позицията на, за първо четене. Госпожа Ек, и вие ли с машината? Добре. Някой друг? Също изложението на съображенията ще се даде заглавието и след три месеца Парламента ще има срок да разгледа. Срока започва от утре 10 септември. На заседание на 11